Председателят. So, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Откривам отново заседанието, протокола от вчерашното заседание и приятите текстове са на ваше разположение. Има ли възражение? Не, няма. Така че протокола е прият.